Благодаря ви, господин е, председател. Наистина става много късно, но първо нека да благодаря на всички вас е, за въпросите. Убедих се, че когато става дума за опит и знания в а, а, областта, във ваше лице имам партньори, които разполагат с тези знания в двете комисии. Вие разполагате не само с тези знания, опит, но и с а, необходимата отдаденост а, да работите по проблемите на европейските граждани. Знам, че работите в тази област от много години и вие ще допринесете с вашите знания и опит за успеха на Европейския съюз а, и областта, за която говорим, ще бъде много важна през следващите пет е, години ще бъде важна за нашето бъдеще. През тези последни пет минути, с които разполагам, е, бих искал да споделя с а, е, вас а, кои са а, критериите, по които ще ни оценяват гражданите след 5 години. Първо, а, първи критерий. Успели ли сме да се противопоставим на измененията в климата? Как сме успели да предоставим на гражданите чиста и достъпна енергия? Трето, как сме, дали сме успели да изградим солидарност и доверие в тази област? Дали сме успели да постигнем растеж? Създали ли сме работни места? Подобрили ли сме конкурентоспособността на Европа в глобализиращия се свят? И последен критерий, изключително важен, дали сме го направили правили по нашия европейски начин, а, с грижа за околната среда, спазвайки високи социални стандарти. Знам, че отговорите на тези въпроси няма да са лесни. А, е всеки един европейски гражданин ще бъде наш е, съдия, ще оценява как сме постигнали целите. Предизвикателствата са огромни, но аз също така вярвам, че Европа е в а, е, много добра позиция, има отлични предпоставки да се справи с тях и да постигне необходимите промени. Смятам, че с а, е, общи усилия ще успеем да променим нещата. По време на настоящия мандат аз отговарях за връзките с Европейския парламент. Работех най-вече с Комисията по конституция конституционни въпроси, с комитета по а, а, правни въпроси, с председателския съвет. А, работихме а, много тясно по времето, когато господин Бузик беше председател на Европейския а, парламент. Аз вярвам в тясното сътрудничество между нашите две институции, вярвам в добри структуриран диалог на между комисиите и комисарите. Те трябва да се сътрудничат, е, когато планират и изпълняват е, своите задачи. Аз ще направя всичко, на което съм способна, за да продължа в е, същия дух и да информирам вашите комисии по възможно най-добрия начин. А, готов съм да идвам при вас а, по всяко време, когато ви имате нужда да обсъждате някакви въпроси с мен. Ще поддържам и лични връзки с вас, защото аз вярвам, а, че само заедно можем да постигнем напредък и да осъществим амбициозните се цели за следващите 5 години. Благодаря ви много за а, въпросите, благодаря ви за много добрата атмосфера по време на това изслушване. Ако получа че вашата подкрепа. Ще продължа да работя в тясно сътрудничество с вас. Uh, uh, Благодаря ви много, господин uh, кандидат вице-президент на комисията. виждаме, че много сте работили през изминалите пет дни за да се подготвите за днешното изслушване. Всички колеги е, в е, е залата а, е, видяха, че вие сте търпелив а, е, и а, сте готов с цялата си енергия да работите за енергийния съюз. Срещата за оценка е утре в 9.30. Среща на координаторът в ИТРЕ. Е, благодаря много на Джованни Лавия, който председателства заедно с мен тази среща. Благодаря координаторите на Енви. Утре започват рано в 9 часа а по-късно ще се съберем с координаторите от ИТРА и ще дадем окончателна оценка. А, късно е да ви пожелая добър апетит за вечеря, а, но все пак приятна вечер.